Colleagues, sorry. Уважаеми колеги, извинявайте, казва председателят. Като че ли не сме много наброй, но най-добрите са тук. И като казвам най-добрите, виждам само един социалист – but two from GUE that's concern, of concern for me. Двама от ГУЕ, това вече ме притеснява. И тъй, дами и господа, нека започнем заседанието с, с информация относно две много важни срещи. Срещи на върха Европейски съюз и Япония – споразумение за партньорство и така нататък и Европейски съюз Китай. Господин Дейвид Осъливан би трябвало да е вече сред нас. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на колегите. Наистина това беше много натоварен месец в отношенията с Азия, защото имахме три важни срещи на върха, като тези с Япония и Китай се проведоха миналата седмица. Освен това, имахме заседанието на СЕМ в Делхи, като част от подготовката на заседанието на СЕМ с домакин Италия през октомври 2014 година. Нека ви напомня, срещата с Япония трябваше първоначално да се проведе през март тази година, но за жалост избухна кипърската криза. Двама от президентите трябваше да останат в Европа и затова срещата се отложи. Принципно Основното беше рамката е, за стратегическо споразумение за партньорство и споразумение за свободна търговия. Япония го нарича економическо и търговско споразумение. Преговорите по двете споразумения така или иначе започнаха след 25 март. Но сега за първи път двамата президенти имаха възможност да разговарят с премиера Абе и да обсъдят резултатите от изборите в горната камера през юли. Принципно срещата беше сравнително кратка едночасова и след това вечеря. Премьерът Абе имаше възможност да поиска европейската подкрепа за основните инициативи, свързани с оживяването на японската економика и по-добрата сигурност. Всичко това е следващата стъпка по посока на сключване на двете споменати и споразумения. Имаше разговори за секторно сътрудничество и възможност за обмен на мнения по въпроси на сигурността, включително и териториалните въпроси в източния азиатски регион. Япония беше призована да продължи да упражнява водещата си роля в борбата с парниковите газове. Това беше важно с оглед на намалените цели при Варшавската среща. Премьерът АБ представи трите си економически политики, така наречената АБ економика, свързана с финансови стимули с цел възстановяване – и също така економически структурни реформи. Беше обяснено пък от наша страна какви са основните елементи в нашата политика, като се обърна внимание на важността на структурните реформи в Япония, които трябва да се приложат още в началото на управлението на новото правителство то би трябвало да се радва на относителна стабилност, защото мисля председателят Барозо изтъкна, че през последните две години се е срещал с седем различни японски министр-председатели, което не е особено утешително. Разговаряхме с господин Абе за международното сътрудничество Япония работи по създаването на Национален съвет по сигурността и насоки за конституционно тълкуване, което ще позволи на Япония да изгради своята самозащита. Ние приветстваме по-активното участие на Япония в регионалната сигурност и борба за мир – също така изтъкнахме, че е важно Япония да се съобразява и с проблемите аспекти за нейните съседи. Да се има предвид какво се прави и какви са основните мотиви. Те не бива да се тълкуват превратно от непосредствените съседи на Япония. Обяснихме какви са нашите интереси, как искаме да допринасяме за регионалната сигурност в Азия. Говорихме и за киберсигурността и космическата политика. Обърнахме специално внимание на договарянето на споразумение за свободна търговия и споразумението, което задава рамката за партньорство. За да се успее с тези споразумения, би трябвало преговорите да постигнат убедителен напредък. Ние сме предвидили и клауза за преразглеждане, ако това е необходимо, като подчертахме, че тази клауза и преразглеждането през месец април няма да е само рутинна проверка. Обсъдихме и нетарифните търговски бариери, както и държавните поръчки. Премьерът Абе обясни, че Япония би искала и двете споразумения да се изключат преди края на 2014 година. Освен това беше направена връзката между политическото и търговското споразумение – Знаете, че това е тема, която възниква отново и отново и в преговорите с Канада, и Австралия, и Нова Зеландия. В този случай с Япония, защото тези страни не одобряват нашия подход. Обикновено се казва, че ние трябва да преразгледаме позицията си, но ние отново обяснихме каква е мотивировката ни, а именно, че ако търсим партньори единомисленици, то би трябвало да се направи такава връзка. Честно казано обаче, аз не мисля, че министър-председателят на Япония беше убеден Говорихме за сътрудничеството в енергетиката, ядрената безопасност, управлението на бедствия. Обсъдихме и научните партньорства, особено в контекста на програмата Хоризонт 2020. По време на вечерята обсъдихме регионалната сигурност с фокус Азия, а АСЕАН, Източно-Китайско море, Северна Корея, Миянмар, Бирма и Русия, както и Източна Африка. Министър-председателят на Япония обясни, че има проблеми в източноазиатския регион. Япония е взела своята твърда позиция. Знаем обаче, че конфликтът между Китай и Япония е заплаха за регионалната стабилност. Японският премьер обясни, че доколкото знае, ЕС няма да вдигне ембаргото за Китай, но трябва да се обърне внимание на износа. Ние обещахме, че ще водим диалог с Китай и китайските лидери по този въпрос. Японската страна също така се спря на темата Иран. Тогава се водеха преговорите в Женева. Знаем, че те приключиха успешно. Техният външен министр е посещавал страната, така че Япония изрази своята подкрепа за разговорите в формат 3 плюс 3. По измененията на климата – ние обяснихме, че разбираме трудностите пред Япония след земетресението от 2011 година и е, преустановяването на работа на ядрените централи. Обяснихме също така обаче, че е много важно Япония да подкрепя положителния изход от международните преговори. Надяваме се на положителен резултат до 2015 година. В рамките на срещата на върха, двамата председатели се срещнаха и с председателя на Японската банка, е, председателя на бизнес съвета и други важни водещи фигури. Двамата председатели бяха съпътствани от комисаря Дегухт, който работи по търговските преговори. Това в най-общи линии е случилото се в Токио. Мисля, че срещата на върха беше важна и полезна. Тя даде тласък на преговорите. Очакваме последваща среща на върха сравнително скоро, първото 6 месече на 2014 година, а през април ще направим преглед на напредъка. Ще видим също така как се развива политическото споразумение. Следващата година ще е много важна за отношенията ни с Япония. Ако нямате нищо против, сега да премина към Китай. Разбира се, Китай Беше 16-та ни среща с тях и 10-та годишнина от стратегическото ни партньорство. Това беше първа възможност на двамата председатели да се срещнат с новото китайско ръководство, въпреки че са се срещали по-отделно с тях в различен контекст. Президента подчерта, че бил в Брюксел, срещнал се с Ван Румпой с Барозо. Срещата се проведе веднага след третия пленум на партията, която взе важни решения на този конгрес относно бъдещето на реформите в Китай. Това беше една добра възможност да разговаряме с новите лидери и да получим информация за посоката, в която ще се движат. Срещата на върха беше предхождана предходния ден с друга среща и с, с обяд, който беше домакинстван от президента на Китай. И срещата и а, вечерата надхвърлиха определеното време. Беше демонстрирано много положително отношение, много по-различен стил от страна на двамата лидери. Имаше повече спонтанност, по-малко се четеше, предварително подготвен текст. В азиатския контекст Обикновено нещата са доста формализирани, доста строго следват сценария, но сега имаше повече спонтанност, имаше повече увереност в собствените сили, имаше по-добро управление по различните теми, които се обсъждаха, което не е толкова често срещано при подобни срещи на върха. Относно целите, Считам, че ние можахме да определим един положителен тон за следващите етапи от нашето, нашите отношения. Приехме стратегически план 2020, включващ конкретни инициативи, включително механизъм за ежегоден преглед. Преговорите обаче по тези документи бяха доста сложни. Спонтанността и широкото виждане на лидерите не винаги беше следвано а, и на по-низките нива, но като цяло тонът беше добър и а, имаме добра основа за по-амбициозно партньорство през следващите години. Освен това, успяхме да договорим започване на преговори по двустранно споразумение за инвестициите, както и да обсъдим разрешаването на някои проблемни въпроси, свързани с търговията. Успяхме да постигнем напредък е, и по отношение на обмена между е, гражданите. По въпроса за миграцията, в резултат на Диалога, проведен по миграцията и мобилността от е, октомври, може да, да кажем, че тук резултатите бяха разочароващи относно примахването е, на визите за притежатели на дипломатически паспорти и е, по въпроса за реадмисията ни беше постигнат напредък, нужна е повече работа. Двамата президенти също изразиха безпокойство относно правата на човека, основните свободи. Президента Ван Ромпой посочи, че Европейския съюз вярва в по-голямата свобода на изразяване на лица, принадлежащи към малцинствени групи. Ние ще продължим дискусиите как да подобрим по-нататък отношенията ни а, и как а, да продължим това, което беше заложено по време на успешната среща през септември по въпросите на правата на човека, да предадем повече динамика на този диалог, тъй като понякога той се характеризираше с доста статични изявления от двете страни. Сега се опитахме да динамизираме в по-голяма степен тези разговори. Обсъдихме също и вътрешното положение, както и въпроси свързани с търговията, международни въпроси, като Иран, Южно-Китайско море и други. Китайската е, страна посочи, че е, става дума за двустранни проблеми, свързани с е, положението в Южно-Китайско море и трябва да се решава на двустранна основа. Така че виждаме, че получихме различни послания по същия въпрос от Пекин и Токио но ние се интересуваме от просперитета, развитието на региона, от свободата на, на използване на морските коридори и прочие. Ние призовахме двете страни да използват наличните дипломатически и други канали, за да намалят напрежението и да намерят решение, особено в рамките на АСИАН. Дискусиите по програма 2020, както казах, бяха доста трудни. Те бяха финализирани едва след като беше обявено тяхното приключване по време на срещата на върха. Иначе имаше съвсем кратко позоваване. Едва в петък през нощта се постигна споразумение но считам, че пакетът е доста балансиран. Той е, е документ, който е в развитие, който ще бъде актуализиран и подновяван с е, всяка следваща среща на върха. Освен това, има позоваване и на евентуално участие на Европейския съюз е, в срещата на върха в Източна Азия, което е пробив. Разбира се, всички страни трябва да се договорят. Решихме да се засили диалога с, за морската сигурност с Китай, особено при борбата срещу пиратството. Освен това се предвижда следващата година и съвместно учение, свързано с борбата срещу пиратството. На срещата на върха с Китай ние искахме да се започва диалог по върховенството на закона. Не споменахме този въпрос отделно. Интересното е, че той е споменат като тема в заключенията от пленума, но говорим за сътрудничество по административни въпроси в програма 2020, което включва и тази важна сфера. Относно обмена между гражданите от двете страни също се разглеждат въпросите на образованието, на културата, на туризма. Продължават преговорите за цялостно споразумение, обсъжда се въпроси, свързани с географските означения, по въпросите на новаторството, на сътрудничеството. Имаше също и форум, посветен на благоустройството с широко участие на кметове от китайска страна. Освен това, се предвижда ежегоден а, диалог. Беше подписано административно споразумение, също други документи в областта на селското стопанство, биотехнологите и много други сфери. Имаше бизнес форум, имаше форум посветен на, на урбанизацията, както и други форуми, които съпътстваха срещата на върха. Отбелязахме десетата годишнина от стратегическото ни партньорство. Имаше заложена добра основа за следващите години. Има нерешени въпроси в областта на търговията и правата на човека, но като цяло атмосферата беше конструктивна и положителна и считам, че тези различия могат да бъдат преодоляни съвместно, особено по такива предизвикателства, като устойчивото развитие, демографските проблеми и развитието на градските райони в Китай, което е огромно предизвикателство и тук европейският опит може да бъде от огромна полза за тях. Това имах да кажа, господин председателю, за срещата на върха с Китай. Благодаря. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Осуеливан, за интересната информация. Дали Европейската служба за външни действия се е спряла и на въпроси, свързани с броя на децата, които се раждат в семействата в Китай очевидно става дума за децентрализация. Много от решенията едва ли е, са на така да се каже, общо държавно равнище. Е, по-скоро става дума, може би, за решение на определени министерства. Целта на Китай, е, поне така е декларирана, е отвояване на брутния е, вътрешен продукт е, и то на глава от населението. Още след две години се очаква значителен напредък в това отношение. Какво смятате за тази цел? Във връзка с Япония имаме доклад, който обсъждаме и с колегите Егле и Петърле. А тази на това заседание днес след обед очакваме и посещение делегация на Сената на САЩ. Как бихме могли да решим проблемите, свързани и с нашите приятели и партньори във връзка с някои отклонения от демократичните ценности и норми, които ние сме възприели за стандарт. Очевидно за САЩ съществува едно твърде креативно решение при прилагането на споразумението. Естествено и двете страни трябва да се придържат към е, текстовете на споразуменията, но е, как ще се решат е, въпросите с тези демократични клаузи в взаимоотношенията с Китай, например? Господин Танок. Благодаря, господин председател. Радвам се, че виждам Дейвид отново тук в нашата комисия. Много важни са и двете срещи на върха, за които той ни информира. Споразумението за търговия с Япония би могло да се свърши в дългосрочен план с споразумението за трансатлантическо партньорство. Свободната търговия би трябвало да обхване САЩ, Канада, Мексико и такива утвърдени демокрации като Япония. Това естествено е един по-дългосрочен план, нещо, което предстои според мен в перспектива. Японската економика работи отново и работи на пълни обороти след известни критични моменти. Как ще е, се развиват економическите ни взаимоотношения с тази страна. Е, освен това, как се е, виждате решението на въпроса с, островите, спорните острови, проблемите между Япония и Китай? ще Ещен би трябвало да излезе, може би, с официална позиция, понеже очевидно това ще бъде проблемът в Азия. Това е и една определена заплаха за стабилността в региона и за глобалната стабилност. Тайван също е страна във връзка с планираните промени в политиката ни за опазване на климата, срещу климатичните промени. Как бихте могли да е, обвържете повече страни в вашата външна политическа дейност е, с е, нашите климатични амбиции, като имаме предвид и случилото се в Филипините и подобни трагедии имаше и в предишните години в този регион. Освен това, по отношение на АСЕАН, как ще се развива по-нататък е, е, организацията. По отношение на Обединеното кралство виждаме, че е, визовият режим трудно се променя. Либерализацията очевидно е един по-сложен процес. Може ли на двустранна основа да се решават проблемите е, между Обединеното кралство и Китай, например, защото е, Лондон е, изостава в сравнение с Париж и други европейски столици. Ние се нуждаем естествено от повече туризъм, но като имаме предвид е, е, позицията на Обединеното кралство и по отношение на Шенген, е, очевидно ще има проблеми. Виждам един празен стол на председателското място, къде е нашият председател. Благодаря много, господин Осаливан, за двата доклада за срещите в Китай и в Япония. Много важни са взаимоотношенията и с Япония, и с Китай. По отношение на Япония, бихте ли ни казали каква е позицията на Япония по отношение на Корея и по-специално Северна Корея? И как на местно равнище се отразяват тези взаимоотношения в Япония? По отношение на Китай, смятам, че във връзка с събитията в Сирия на всяка цена трябва да се обърне внимание на ужасяващото поведение на Китай в ООН и в съвета за сигурност. Би трябвало да сме по-категорични в нашата оценка. Във връзка с търговските взаимоотношения, мисля, че трябва да се спреми на въпросите, свързани на, с, с търговията между Китай и някои от диктатурите в Африка част от е, е, правителствата в тези е, африкански диктатури действително не заслужават нищо друго, освен да ги осъдим и би трябвало да обърнем внимание и на това, че Китай търгува с тях. Благодаря, господин председател. Някои от колегите говорили преди мен вече се спряха на въпросите, които и аз исках да задам. Какъв е климатът? Какви са взаимоотношенията между Япония и Китай? Има напрежение, очевидно, във връзка с островните проблеми. И освен това, китайците Проявиха ли е, интерес е, към преговори с САЩ? Това е единият въпрос. И освен това, е, как е, японците оценяват нашите опити е, да реформираме и да оздравим Европейския съюз. Смятате ли, че тези въпроси интересуват нашите партньори Япония и Китай? Благодаря. Господин Шалц, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Осаливан за информацията. Споменахте е, споразумението за сътрудничество по кластъри. Е, от една страна е, споразумението във връзка с екологичните въпроси в Китай. Има ли някаква промяна? И какво точно разбирате под сътрудничество по кластъри? Вторият ми въпрос е свързан с с конференцията на СТО и многостранните търговски взаимоотношения. Предвиждат ли се други форми на сътрудничество? Говорихте ли по-детайлно за бъдещето в контекста на СТО? И освен това, третият ми въпрос, с оглед и на разговорите, които предстоят днес след обед, стана ли дума за действията на Националната агенция за сигурност на САЩ, наблюдението, събирането на данни тук в Европа, като имаме предвид и инициативата на Германия и Бразилия в ООН. Благодаря, господин председател. Господин Осаливан, благодаря ви за презентацията. Очевидно Китай се тревожи във връзка с нашите усилия да приключим с преговорите по трансатлантическото търговско споразумение споразумение, което засяга инвестиционното партньорство. Какви са тревогите на Китай и стана ли дума за тях? Изразиха ли ги ясно при разговорите? И така, връщам се на господин Осаливан. Е, сигурно ще отговорите на въпросите. Благодаря ви. Доста въпроси имаше. Ще се опитам да дам всичко от себе си, за да отговоря. Това, което спомена господин Миламон за европейската економика, е нещото, с което ще започна. Ясно е, че председателите Ван Румпо и Барозо е, вложиха много усилия в тези срещи на върха. Същевременно се излъчи едно трезво послание. Има умерен напредък, до някъде се е стабилизирала ситуацията, има известни надежди за растеж – но ние не се опитваме да си затваряме очите пред предизвикателствата за европейската економика. И при двете срещи на върха виждаме обаче, че вече не се изразява голямо безпокойство за економиката в Европа, докато преди две години такова безпокойство имаше. Струва ми се, че международната общност стигна до извода, че Европа положи големи усилия за да облегчи кризата и че вече сме на правилния път. Това не значи, че ще бъдем самодоволни, но така или иначе не е необходимо непрекъснато да ни успокояват, че економическата ситуация в Европа е по-добра. Напротив, казва се, ето вие в Европа направихте много напоследък, за да се върнете на прав път. На въпроса на господин Салафранка относно реформите, нека обясня, че все още проучваме въпроса. Предпазливи сме, не искаме да прибързваме с заключенията, защото в тези страни нищо не е толкова просто, колкото ни се струва черно на бяло. Така или иначе обаче, в Китай ръководството се опитваше да ни убеди, че реформата е нещо изцяло ново, че ще бъдат включени и правата на човека, премахването на политиката за едно дете, възможности за мобилност в рамките на страната. Всъщност, китайският президент говори красноречиво по време на вечерята за придвижването от селото към града. Също но Китай не иска да се сблъска с това, което се случва в други части на света, когато селените се превръщат в бедните граждани. От економическа гледна точка, може би една от най-интересните тенденции е промяната в държавните предприятия но така или иначе правим своя анализ на цялата получена информация и ще видим как ще се изпълняват реформите. Посланието на китайското ръководство беше, че сега то ще работи по множество предизвикателства, свързани с града, селото, отношенията изток-запад, тъй като източното крайбрежие е свръхразвито, докато западната част на страната е недоразвита. Беше ни описан един всеобхватен пакет от реформи, Разбира се, при политическите реформи не виждаме кой знае колко убедителни доказателства, макар че се заявяват намерения за промяна и те първо ще трябва да видим дали те ще се осъществят. Попитахте ме за най-важните клаузи в нашите споразумения. Аз нямам категоричен отговор – Принципно, знаете, че в нашите споразумения включваме политически клаузи и правим връзка между политическите и търговските или отрасловите споразумения. Всякакви отраслови споразумения зависят до някъде от политическите условия в страната, защото ние трябва да имаме доверие в тази страна и нейната възможност да зачита правата на човека. Ясно е, няма защо да го крием, че много от нашите партньори не са доволни от това, че ние настояваме те да приемат подобни клаузи. Чувстват се обидени. Ние обясняваме, че тук има реципрочност, тъй като поемаме същата отговорност, но според тях това е напълно неуместно. Опитваме се да обясним нашите затруднения и защо обратното е неприемливо. Но така или иначе има някои страни, с които сигурно ще предстоят трудни разговори в бъдеще. Честно казано, още не сме намерили начина да убедим партньорите си, че идеята ни си струва. Иначе се опитваме да работим върху формулировката, това правим в момента в разговорите с Канада, защото там очакваме първия конкретен резултат от такива успешни преговори и успешно търговско споразумение при липса на политическо такова. Но ще видим докъде ще стигнем. Все още не сме се отказали да намерим подходящата формулировка при споразумението с партньори единомисленици. По въпроса за търговията. И при Китай, и при Япония. Споразумението с САЩ беше споменавано, но не беше определено като проблем. Всъщност Япония обясни, че ангажимента им с трансатлантическото партньорство по никакъв начин не отнема от важността на споразумението им с нас. Същевременно трябва да бъдем реалисти и господин Шолц повдигна този въпрос във връзка с СТО. Ще видим дали ще има успешен край от конференцията в Бали и програмата от Доха. Всички са съгласни, че най-добре е да има многостранни споразумения. Но ще видим дали на ниво СТО ще се стигне до всеобхватно споразумение за търговията или ще прилагаме двустранни отношения. Вие сте прав обаче, господин Танок. Азиатско-Тихоокеанския район има такива атлантически споразумения, а ние можем да имаме търговски споразумения с САЩ, с тях и тогава мозайката вече се наглася. Но е необходимо ползите да се разпространят възможно най-много. До сега сме стигнали до тук. За отношенията в региона ще кажа, че те са трудни. Има множество проблеми, териториални конфликти, чувство за историческа несправедливост. Принципно, азиатският регион осъществява огромен економически напредък. Има економическо взаимопроникване и взаимозависимост, но архитектурата на сигурността е доста крехка. Самият аз съм оптимист. Мисля, че краят ще е успешен. Но не се ли направлява съществуващото напрежение? Последиците може да са опасни и да се стигне до ескалация. Именно и за това мнозина настояват за нова структура на сигурността в Азия. Затова и се препоръчват по-скоро политически и економически съвместни действия, отколкото конфронтация. Знаем, че отношенията между Китай и Япония са много напрегнати. Има напрежение в отношенията между Китай и страните от Юго-Источна Азия. Разбира се, АСЕАН е важен стълб на нашата политика в региона и ние се надяваме да има кодекс за поведение, свързан с тази архитектура на сигурността. Господин Танок, вие споменахте и визите не знам точно как ще се развие този елемент, но съм съгласен с вас. Най-добре би било Обединеното кралство и Ирландия просто да се присъединят към Шенген. Тогава нямаше да трябва да си нося паспорта, когато се връщам от дома. Само тогава ми трябва всъщност. Би трябвало да има една обща виза за всички 28 държави, но тъй като това едва ли ще се случи. Трябва поне да има някаква ответност при изискванията за визи. Мисля, че и нашите партньори го желаят. За Робърт говорих за Япония и Корея. А по ядрената безопасност всички разбираме, че Япония е изправена пред огромно предизвикателство – тя трябваше да се откаже до някъде от целите си за намаляване на емисии, тъй като безопасното рестартиране на ядрените инсталации не е възможно. Ние обяснихме, че разбираме трудностите на Япония, но все пак разчитаме на Япония като съюзник в преговорите на ниво КОП. Преминавам към Сирия. Когато обсъждаме Сирия в разговорите с Китай, се оказва, че сме съгласни по всички въпроси, освен този, който идва накрая, а именно какво да се направи. Според Китай външният свят не бива да се намесва. И тук различията са ни големи. От друга страна, трябва да подчертая, че Китай подходи много конструктивно в преговорите с Иран. И Кати Аштън го чете, Китай беше много важен партньор при тези преговори. Така че, принципно, за съжаление, при Сирия имаме различия, но не във всичко. Много е тъжно, разбира се, това, което се случва в Сирия и няма как да не бъдем обезпокоени. По отношение на Африка се съгласихме, че трябва да се води диалог. Тук подходите ни са различни, прави сте, но ние трябва да се придържаме към собствения си подход и зачитането на правата на човека. Така или иначе, някои от африканските държави вече си дават сметка, че участието на Китай не е само проява на добра воля. Но при всички случаи Китай ще е важен участник в живота на развиващите се страни, включително и африканските. Преминавам към въпросите на енергетиката, като си давам сметка колко дълго вече говоря, казва ораторът, в пакета 2020, съгласуван с Китай, е включен и енергийния диалог. Проблемите на глобалната енергийна сигурност също така. Обсъдихме енергийното законодателство, изготвянето на стандарти сътрудничеството при нисковъглеродните технологии и Разширяването на работата на Центъра за чиста енергия Европейски съюз Китай. Целта му е да се намалят емисиите на въглероден диоксид. Говорихме и за възможността за безопасно използване на ядрената енергия чрез споразумението Евратом от Китай. И накрая говорихме за енергийното регулиране и най-добрите практики. Искахме да говорим и за зеления растеж в един по-безопасен свят – тъй като смятахме, че с Китай имаме много общи виждания в тази област, но Китай не поиска темата да се включи в срещата. Знаете, че Китай има много сериозни екологични проблеми и това се отчита и от обществеността в Китай. Включено е като част от програмата на третия пленум. Иначе не бяха споменати проблеми с защита на данните и правото на личен живот. Мисля, че отговорих на всички въпроси, господин председател. Ако нещо съм пропуснал, мога и допълнително да ви отговоря. Благодаря ви. Благодаря ви много. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнения относно Европейската служба за външна дейност – за съжаление, Пер Вимон в 12.30 каза, че няма да може да присъства. Може би има спешни неща в връзка с срещата на върха в Вилнюс. Но Дейвид Саливан ще поеме задачата. Радвам се също, че има представител на председателството, господин Кароблис. Моля да ни поясните какви са предложенията ви относно прегледа. Има редица решения, които ще ви помоля да обясните съместник председателят на комисията и върховният представител на Европейския съюз също направи някои изявления, но това, което ни тревожи е, че няма дела през следващата година ще има избран нов парламент, ще има, може би, и нов върховен представител, и нов заместник председател на комисията, нови комисари и така нататък, но се страхувам, че някой миг ще се каже през последните две години просто нищо не е направено. Да, естествено е, има е, различни е, опити да се направи и друга оценка. Знаете, чаша или наполовина празна, или наполовина пълна. Разминаваме се понякога в оценките си, но на нас ни се ще все пак да бъдем малко по-амбициозни и да постигнем повече. И резултатите да бъдат видими. Така че е, бихме могли е, да е, мислим за едно подобрение на взаимоотношенията между комисията и СВД. Не става дума за конкуренция, става дума за едно по-тясно сътрудничество бихме могли да кажем с създадем, освен това, и основата за едно по-тясно сътрудничество и по-тясна връзка между върховния представител и заместник председател на комисията и комисаря, който е, включва в е, отговаря в своя портфейл и в своя ресор и за е, е, външна политика бихме могли да мислим и за е, центъра, за е, спешно реагиране. В договора има вече определени текстове, които до някъде и предвиждат съвсем точни ангажименти, но като че ли има слабости в това отношение. Не трябва ли, подготвяйки съвета по отбрана през декември, да помислим и за прилагането на договора и евентуално за едно по-стриктно придържане към буквата на договора. Това са въпроси, свързани и с структурата, и с служителите, с персонала. всъщност служителите на европейските институции назначават, така да се каже, войниците, а пък националните компетентни органи назначават генералите. А държавите членки е, може би трябва да си дадат е, сметка, че именно тези високопоставени е, военни би трябвало да се избират от по-високото равнище. Не е ли именно това европейското равнище? шири се, така да се каже, разочарование и фрустрация, защото се оказва, че се блокира достъпът до по-висши длъжности. Колегата е, Сола Франка най-вероятно ще каже няколко думи, но и бюджетът е, на специалните пратеници е, също ни създават тревоги. Защо въпросите се решават в съвета? А и защо в крайна сметка специалните пратеници трябва да са, така да се каже, свързани с съвета, а пък в комисията и в СВД да се решават други въпроси. Аз мятам, че нещата просто граничат понякога с една шизофренна обстановка и е, разпределението на правомощията, а също и на е, служителите е, ни създават доста тревоги. Има много-много въпроси, които трябва да зададем, но и да ги обсъдим и да ги решим. И понякога, е, когато се чудим защо не постигаме желания напредък и защо нещата не вървят, е, до голяма степен се дължи и на несъвършенната структура. Структурата трябва да се промени. Е, що се отнася до назначаването на служители, на... до голяма степен установяваме, че тези назначения всъщност противоречат на договора, противоречат и на постигнатите споразумения. Трябва да премислим още веднъж всички тези политически инструменти, които ние сме създали, но които всъщност са в противоречие с договора. Така че държавите членки трябва да си дадат сметка, колкото и да им е неприятно, че някои от правомощията, които са дръпнали към себе си, всъщност са в противоречие с договора. И освен това, как ще формираме едно европейско съзнание? Как ще накараме е, един е, служител е, в европейските е, институции да е, бъдат лоялни е, към Европейския съюз, е, след като те, да кажем, за известно време са на е, длъжност и назначението е по линията на европейските институции, след това се връщат отново в държавата член, работят за националните институции. Отново след това, да кажем, може да получат назначение за определен брой години, но държавните служители е, е, са разкъсани. Ако си на е, служител и, да кажем, млад служител на по-низко или на средно равнище, е, би трябвало да бъдеш мотивиран е, за един по-траен, постоянен договор с европейските институции. И това вече решава е, и проблемите и тързанията във връзка с лоялността но при всички положения трябва е, да съберем коража и да е, внесем ред в е, до някъде обърканата структура в момента, защото инак не бихме могли да се справим с проблема. Аз знае, че върховният представител и заместник-председател на комисията върши чудесна работа във връзка с постигнатото споразумение с Иран, наистина резултатът е блестящ. По-добър не би могъл да бъде. Аз още вчера изразих моето възхищение е, от това, което е, е направено от върховния представител. Е, винаги съм оценявала много високо и дейността на Дейвид и на целия екип изобщо, с който работите, но струва ми се, че има много проблеми. Аз ще кажа няколко думи, разбира се. И след това посланникът може също да коментира. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря за работата, която върши Европейският парламент по тези въпроси през последните години. Ние високо ценим този труд. Благодарим ви за подкрепата и за ангажираността от страна на парламент от самото създаване на Европейската служба за външна дейност. Кати е изправена пред трудни задачи. През първата година на мандата си тя трябваше да преговаря по службите, които ще я подпомагат в нейната дейност, след това да се създаде структурата, същевременно да пътува с самолет от тук нататък и все едно, че пътува с самолет и междувременно трябва да намира и части за него. Вие споменахте някои от успехите, най-новият от които е свързан с Иран. Кати беше представи прегледа, както фигурира в решението преди лятото. Господин председател, вие няколко пъти сте подчертавали за времето, в което е изготвен доклада. Да, може би да е бил твърде а, прибързан, защото стига до а, офисите на служителите, когато се обмислят вече следващите стъпки. Имам предвид, че предстоят европейски избори, избор на нова комисия и прочие. И за това всички си мислеха дали да се предвидят правни промени преди институционалните промени или пък да се изчака. Беше трудно в този момент да се започне процедура за юридически промени ние извършваме оценка на различните предложения именно в тази светлина, за да видим как най-добре да се процедира тук нататък. Искам да отдам дължимото на херкулесовските усилия, положени от литовското председателство по това досие. Посланникът посвети четири кръга дълбочени разговори в рамките на Корепер – и Античи групата също изготвиха заключения за съвета, които се надяваме да бъдат прияти от Европейския съвет на 17 декември. Въпросът е смесеца от неща, които могат да се свършат в рамките на правомощията на върховния представител и да се подобрят нещата и други е, въпроси, които могат е, да се осъществят е, в по-дългосрочна перспектива, като финансовия регламент, например, промяна в някои случаи и на регламента за служителите. Ние направихме краткосрочни и средносрочни препоръки в това отношение. Някои от препоръките са насочени към подобряване ефективността на делегациите ни, инструкциите да минават през ръководителите на делегациите, искаме да се опростят бюджетите, с които разполагат, да се управляват ресурсите в рамките на делегациите, да се засили сътрудничеството между делегациите на Европейския съюз и посолствата на държавите членки. Това е една от най-важните области, върху които трябва да се съсредоточим в бъдеще, как можем да използваме общо наличната инфраструктура и да изграждаме нова съвместна инфраструктура, но това не може да стане от днес за утре. По някои от елементите вие вече говорихте за специалните представители, това ще изисква допълнителна дискусия, повече време за обсъждане с държавите членки. Въпроса също за председателството, председателството на работните групи. Относно изпълнението на много от средносрочните предложения, ние ще можем да постигнем напредък със собствени сили. Вторите по-важни предложения се отнасят до средносрочната перспектива и те трябва да изчакат институционния преход, който предстои, разпределенето на портфелите в комисията, вътрешната организация на Европейската комисия. Може би ще са необходими промени и на законодателството в някои случаи. Това въжи и за, за, за местниците. Това е въпрос, на който парламентът обръща особено внимание за да може да се преодолеят трудностите, свързани с тройната функция, която изпълнява сега върховния представител има най-различни варианти, да има постоянен пост на заместник, да се финализират сегашните отколк решения или да се обмислят допълнителни възможности. Относно висшите структури Обмисля се намаляването на броя на управляващите директори. Разбира се, това трябва да се реши а, от а, приемника на а, Кати. Сега Пьер Вемон а, изпълнява тези а, функции, но през последните три години той също поема доста функции. В някои случаи това имаше смисъл защото предизвикателствата по всички линии бяха огромни и беше трудно генералният секретар да се занимава само с едно нещо. Но Кати включи това в прегледа, че тази структура не трябва да продължава на следващия етап и че двете роли могат да бъдат разделени. Това няма да е единствената реформа. Както казахте, е, Пиер имаше намерение да бъде тук. Има някои неотложни въпроси, свързани с Близкия изток и той трябва да участва в видеоконферентна връзка. Знаете, че той работи добре с парламента. Относно подобряването на структурите за управление на кризи, сегашната структура поставя някои въпроси, свързани с отчетността, промяната в отговорностите в управлението на кризи ще изисква промяна в решението на съвета, но междувременно може да се оптимизират нещата. Трябва да изчакаме резултатите от Европейския съвет през декември по въпросите на отбраната. На този етап се намираме, господин председателю. Аз искрено не считам, че проблема е в амбицията. Ние можем да набележим проблемите, които трябва да бъдат разискани. Дилемата е дали да започнем процеса сега, като знаем, че едва ли ще можем да го приключим успешно в малкото време, което остава преди парламента да приключи работа в рамките на този мандат. Някои от тези въпроси изискват решение от следващият председател на Европейската комисия, на следващия върховен представител, начина по който ще се структурира Европейската комисия, разпределението на ресорите и прочие така че някои от нещата могат да останат несвършени. Или пък другата възможност е да направим равносметка на ситуацията и да оставим нещата да бъдат завършени след като институционалните промени бъдат реализирани след европейските избори и след смяната на Европейската комисия. Държавите членки не искат да започнат процедура за промени в законодателството, а по-скоро да направят оценка и да набележат мерки за това как да се процедира след формирането на следващия парламент и на следващата комисия. Посланникът може също да представи нещата от гледна точка на председателството. Благодаря, господин председател. Благодаря е, и на господин Осаливан за е, въведението в темата. Да, мисля, че действително е, би трябвало да помислим за това как ще се направляват процесите. Съветът през декември би трябвало да набележи и графика за извършването на преглед, на оценка. Естествено, е, възможно най-късния е, момент за това ще бъде след е, парламентарните избори, но аз предполагам, че това ще бъде вторият преглед. Е, съветът ще трябва да определи подхода. Е, ще има е, сериозни промени. Това е преобладаващото мнение. Необходими са промени и в законодателството, в законодателната процедура. Въпросът е, е колко време ще отнеме е подготвителния етап е, на обсъждане на належащите промени? При всички положения е, близо две години изминаха, а може би и малко по-малко, година и половина, когато съвсем точно бе поставен въпроса как точно ще се процедира по отношение на прегледа, на оценката на законодателството, на извършеното от Европейската служба за външни дейности, на ефективността на управлението и сътрудничеството между институциите и Делегациите е, в е, отделните страни, как точно ще се решат и въпросите е, във връзка с отчетността, с съвместното докладване. Препоръките могат да се групират последния начин. От една страна, във връзка с външните дейности, общи функции, които са концентрирани най-вече в Брюксел. По отношение на делегациите, как можем да подобрим тяхната дейност, както и е, връзките с посланниците. Когато говорим за е, съвместно отчитане Имаме предвид не само финансовото и административното управление, съгласно действащата към момента е, уредба, е, но и е, разширяване на сътрудничеството. Комисията би трябвало да очертае съвсем точно обхвата на трето място взаимоотношенията между държавите членки и институциите, които са пряко свързани с споменатите от вас въпроси, свързани с служителите и назначенията. Естествено, нищо не е перфектно и ще се налагат подобрения. Най-малко една трета от постоянния състав се набира от е, националните е, институции в държавите членки. Между време бе подчертано, че е хубаво е, тази схема да се запази, тъй като по този начин държавите членки и е, Европейската служба за външна дейност е, носят една споделена отговорност е, във връзка с външната политика и дипломацията. Ние ще се опитаме, естествено, да намерим по-добри начини за организиране на сътрудничеството. Препоръките за сега са по-скоро теоретични. Основният момент е свързан с заместниците на върховния представител. Членовете на Корепер изразиха задоволство от е, настоящия механизъм. Е, върховният представител и заместник председател на комисията. Смята се, че това е, е подходящата форма. Да, не става дума толкова за прехвърляне на някакви компетенции от СВД към комисията, по-скоро за взаимоотношенията с държавите членки, особено което става дума за устойчивост, е, за бързо реагиране, за спешни е, решения и мерки. Е, трябва да се помисли как може да се създаде една по-стройна и по-ефективно работеща система Корепер е, след е, като съветът излезе с е, съответните заключения на 11 декември, декември ще взема отношение по тези заключения и решения. В средата на декември. Бихме могли, естествено, да повишим степента на амбициите си. След е, парламентарните избори през следващата година ще има и смяна на състава на комисията, така че в този смисъл би било полезно, естествено, е, да се помисли за е, евентуални промени своевременно, както и по отношение на финансовия регламент, така и по отношение на организацията и управлението. Естествено, първо трябва да се обсъдят нещата, да се постигне съгласие и да се изработи вече едно официално проекторешение за необходимите промени. Във всеки случай е необходимо е, е, внасянето на официално предложение за предстоящите изменения. Така че през декември е, ще има съвет не само на отбраната, ще има и съвет по общи въпроси. Ще се помисли и ще се обсъдят и въпросите свързани с служителите, с постоянния състав на институциите, включително и на Европейската служба за външни действия. Следващите стъпки вече е, ще бъдат свързани с малко по-дългосрочни мерки, да кажем до 2015. Но при всички положения до 17 декември би трябвало да имаме заключенията на министрите от съвета и е, резултатите от Корепер. Господин Гуалтиери, благодаря ви. Трябваше да взема участие в заседанието на комисията Авко, затова се извинявам, но съм сигурен, че господин Брок вече е изразил своето задоволство от становището в прегледа, оповестен през месец юли. Така или иначе, Виждаме, че има отговор на повечето от въпросите, повдигнати от Европейския парламент, нещо, което ни радва. Струва ми се обаче, че би било добре да обърна внимание на две теми. Едната е по-обща и господин Саливан също и обърна внимание, а именно как да обвържем краткосрочните мерки за незабавно прилагане с по-амбициозните цели, тъй като аз си давам сметка, че е много трудно от политическа гледна точка сега те първа да се преразглежда решение на съвета. Същевременно обаче трябва да се запитаме дали не натоварваме следващия върховен представител по този начин и как да излезем от омагиосания кръг и да направим това, което е реалистично постижимо. Моето предложение е да се опитаме да подготвим следващото следващия преглед, а не да оставяме всичко на новите евродепутати. Имам предвид прегледа на законодателството. Имайте предвид, че след натрупания петгодишен опит, би трябвало да има конкретно отражение върху по-амбициозните цели. би трябвало да има отражение върху процеса на вземане на решения. Аз наистина мисля, че работата по преразглеждането трябва да продължи. Не непременно, защото искаме ние да го направим. Надявам се, че колегите от следващия състав на Европейския парламент ще го направят, но ми се струва, че идеята е добра. Също така, трябва да се насочим към по- спорните моменти. Има едно общо удовлетворение при направения преглед, но все пак бих искал да обърна внимание на някои въпроси. Ето, ние сме доволни от това, че има усилване на ролята на върховния представител, както и един по-широко обхватен подход. Но виждаме от друга страна, че в самия преглед като че ли липсва последователност. Ето имаме проблема с липсата на правомощия. Как... Това е проблем при външното измерение на общностната политика. В този случай, може би, командироването на повече национални експерти не е решението, въпреки че се предлага именно то. Ние разполагаме с достатъчна компетентност в институциите, що се отнася до предлаганите политики. И за това трябва да имате предвид, че по принцип при командированите национални експерти за проблема има парламент, тъй като тяхната бройка непрекъснато нараства. А ние искаме обратното. Искаме да създадем едно ядро от дипломати и да знаем, че това са служители, това са наши дипломати, ще има приемственост. Ето по този въпрос трябва да се поработи повече. За нас има още един важен проблем. Не сме особено доволни, като се има предвид, че искахме да се направи прехвърляне на част от бюджета това ни се стори добро от гледна точка на структурирането на настоящия бюджет. Но мисля, че тук позицията на парламента трябва да се отчете. И накрая демократичната отчетност и изпълнението на член 36 както и изявлението за демократичната отговорност. Доволни сме, че темата е включена. Но според нас трябваше да се направи малко повече, за да се пригоди тази демократична отговорност към новата вече роля на Европейския парламент в светлината на Лисабонския договор. Имайте предвид допитванията ексанте до парламента, например. Ето по това можем да започнем работа веднага. И трябва да го направим, защото има законодателни промени. Това е основното. И накрая искам да кажа, че може би трябва да бъдем горди с СВД, защото знаете какво се случи напоследък, успехите в отношенията между Сърбия и Косово, например. Понякога медиите не отразяват всъщност всичко направено от СВД. И именно за това трябва не само да отправяме критики, трябва и да отчетем четем, че сега, след няколко години, СВД започва да се развива като център за инициативи на истинската външна политика. Благодаря ви. Няма микрофон председателят. Господин Салафранка, благодаря ви, господин председател, господин посланник, благодаря ви за изразените становища. Аз искам да бъда напълно откровен. Ще ви напомням, че при доклада на господин Брок, Европейският парламент избра СВД да използва сградите на комисията, но това не се случи. Европейският парламент беше готов да предостави подкрепа на СВД възоснова на лоялност, особено като се имат предвид трудностите с бюджета през първите години. Знаете, че тогава ви подкрепихме, одобрихме всички плащания, одобрихме специален бюджетен ред за специалния представител. Имаше известни данъчни проблеми, но въпреки това през първата година освободихме от финансова отговорност СВД, защото доклада на Сметната палата беше положителен. Аз съм съгласен с цялостния анализ на това, което каза господин Гвалтиери. Има и плюсове и минуси, но като цяло до сега работата на СВД е добра. В пленарна зала приехме резолюция. Да вземем случая с Панама. Панама е важна от гледна точка на инвестиции, на логистика, но там проблемите не са решени. Знаете, че в момента обсъждаме финансовите инструменти. Обръщам се към вас, господин Селиван. В момента инструмента за възстановяване все още се обсъжда. Комисията реши да оттегли предложението си нещо, което застрашава успешния крайен резултат. А според нас въпросът е много важен, защото става дума за много работни места. Така или иначе, е, нашата комисия също наскоро посети САЩ, отидохме в Нью Йорк Всичко направено от ръководителите на делегации беше отлично, но както посочи господин Гуатиери, все още има делегации, които като че ли не си дават сметка, че тяхната задача е да представляват всички европейски институции. Когато посетихме общността на Андите, например, се излезе с съобщение за пресата, което не отговаряше на изявлението на Европейския парламент. Ето тези случаи трябва да се проверяват, защото ръководителите на делегации по места не може да говорят положително за едната институция и отрицателно за другата, като се има предвид, че ние стъпваме върху договора. За моя радост това не е общата тенденция, но тези случаи не бива да се пренебрегват. Ще спомена и още една отговорност при организирането на работата на СВД. Знаем, че административните структури са много важни. И тук бих казал, че опитът до сега е положителен. Случилото се с Иран също е добър резултат. Европейският парламент чрез господин Брок и господин Гвалтиери е отправил своите препоръки, но си даваме сметка, че върховният представител не взема решенията сама. Има консолидиране и ще трябва да видим дали краткосрочно ще се даде отговор на някои от е, по-неудовлетворително решените въпроси. След това, като се има предвид, че трябва да се приеме окончателния план за служителите, ще трябва да изчакаме да видим кой ще заеме тези работни места. Знаем, че ще има и нова комисия. Но междувременно би трябвало да се направят краткосрочните промени, за да се подобри работата на СВД. Това е неизбежно, според мен. Има и други проблеми. Степените на служителите знаем, че дипломатите пристигат от своите държави с богат опит, но не бива да демотивираме всички останали служители. Защо, например, да не включим в СВД и служители от Европейския парламент? Те могат да допринесат за цялостната структура и визия – и накрая, господин председател, имайте предвид, че Европейския парламент е поступил съобразно поетите ангажименти пред СВД. Ние се отнасяме много сериозни, сериозно към тях и към върховния представител. Организирахме множество изслушвания, били сме много отговорни, както и критични когато се е налагало. Това бих казал аз. От административна гледна точка трябва да отчетем усилията и на върховния представител, и на главния секретар, и на всички сътрудници, както и на господин Осаливан, защото той самият е много важен за превръщането на първоначалната идея в реалност. Реалност, която отговори на нашите очаквания и която трябва да се развива все повече и повече за една убедителна и последователна външна политика. Благодаря, колега. Тук ще получих е, имейл от е, Киев е, на 10 метра от пистата са спряли самолета, с който е летял Витали Кришка. По този начин е провокиран и инцидент, но при всички положения е предотвратена срещата между опозиционните лидери. Така че империята се бори, както виждате, е, и иска да възвърне старите е, е, си властови позиции. Госпожа Кромбек, ние се гордеем с СВД, както по отношение на решенията свързани с Сърбия и Косово, така и тези свързани напоследък с Иран. Говори се за организационната структура. Искам да разбера вашето виждане как се гледа на управлението и предотвратяването на кризи. Втория въпрос е за Иран. Много евродепутати настояват да има представителство на Европейския съюз в Иран или специален представител. Преговорите ще продължат, но искам да разбера каква е позицията на СВД и по този въпрос. Благодаря. Господин Танък, моята група винаги е била предпазлива относно ролята на СВД и считаме, че като отделна служба с отделен бюджет е нещо, което е приемливо, за да има по-голяма степен на контрол и да има право нашата комисия, както и Европейския парламент като цяло, да упражнява контрол. Нито Кати, нито който и да било друг може да прави предложения в момента за, за заместници. Трябва да се отчита географския баланс. Трябва да говорим за службата като за държавна служба, а не като топло местенце за бивши политици или за представители на академичните среди. Има нерешени въпроси и въпреки, че бях доста голям скептик, считам, че след 4 години мога да кажа и на теб, а, а, и на а, Кати, а, че изигра службата своята роля. Не е толкова лесна задачата да се изгради една структура от нулата. Няма мисия в Панама. Аз съм посещавал тази страна А, може би ще има и такава мисия в Барбадос. Това сигурно ще бъде голям стимул. Сигурно коктейлите на покрай брежието ще са много впечатляващи. Относно ролята на СВД при воденето на преговори между Белград и Прищина, както и с Техеран, са постижения, с които можем да се гордеем но ние искаме да видим повече примери за добавена стойност, за пестение на средства в рамките на Министерствата на външните работи на държавите членки. В Южен Судан, например, има съвместно ползване на дипломатически обекти. Има и други такива положителни примери. Може би за по-малките държави може да се оправдае консулска функция в трети страни. Така можем да докажем нуждата от европейска служба пред данакоплаците. Посланникът трябва да си тръгва, за да може да хване министър-председателя си, който днес е на посещение тук. Така че ще му дадем възможност да отговори сега на поставените въпроси. Благодаря за поканата и за възможността да представя позицията на съвета и на Корепер. С ваше позволение искам да отговоря на поставените въпроси. Ние приветстваме амбицията заложена в прегледа на СВД. Това е институция, която се превърна в център на външната политика на Европейския съюз, както и каза и господин Голтяри. Относно приемствеността, в повечето случаи имаше ясна приемственост между краткосрочните и дългосрочни цели. Ако погледнете списъка, Например, подобряването на интегрирания подход в сферата на европейската политика за сигурност и отбрана. Има приемствеността, също оптимизирането на процедурите, свързани с операциите, други въпроси, ролята на върховния представител и на комисията. Също виждаме и в тази област приемственост. Като ръководител на комисията, групата Релекс Това са също въпроси, които обсъждахме тук. Нещата са ясни. Много неща зависят от новия председател на комисията относно приемствеността, свързана с укрепването на отношенията между делегациите и посолствата на държавите членки. Аз казах какво е възможно на този етап, за да се намалят административните и финансови разходи и да се види какво може да се направи по отношение на промените в финансовия регламент по-нататък. Относно наемането на национални дипломати, Съветът счита, че е важно да се запази една трета от състава, който да идва от държавите членки. Много неща бяха казани за това, че Европейската дипломатическа служба трябва да включва дипломати от националните дипломатически служби. Разбирам също и другата гледна точка, че трябва да се запази приемствеността. Може би една трета не трябва да бъде лимит, но близо до а, горната граница, която може да гарантира такава приемствеността. Има, може би, по-нататък нужда да се промени законодателната рамка. Знаем какво е официалното предложение на парламента относно промяна на бюджетната линия, но трябва да продъл... бюджетния ред, но трябва да изясним функциите. Продължават преговорите в рамките на EPC и се надяваме, че ще бъде постигнат задоволителен резултат. Може би ще се повторя, но искам да кажа, че съветът е за една силна Европейска служба за външна дейност, която да е в центъра на външните отношение на Съюза. Госпожа Дюран има думата сега. Je ne suis pas une habituée de la Commission des affaires étrangères. Благодаря ви. Мисля, че оценката, която ни се представя тук е много интересна. Аз искам да поздравя СВД за извършената работа. Винаги, когато съм участвала в посещение, когато съм посещавала и местната делегация в съответната страна, съм виждала, че се работи много именно за да се подпомогне нашата работа. Имам конкретен въпрос обаче във връзка с възможните подобрения в Средиземноморския регион. Струва ми се, че от една страна имаме Съюза за Средиземноморието, свързан с съвета, законодателството до някъде и различните специални групи по страни, като Йордания, Тунис, Египет – както и препоръките по мисиите за наблюдение на изборите. Едва ли можете веднага да ми отговорите, но ме интересува как ще се развива този регион. Имаме множество различни инициативи, които идват и от съвета, и от парламента, и от мисиите за наблюдение на изборите както и резултати от работата на смесени работни групи, комисия, парламент. Като че ли има дублиране на усилията? Не може ли работата да се структурира малко по-ефективно, е, за да работим по смислен и полезен начин в този важен регион на света? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κατά την άποψή μου η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια και η δράση Смятам, че външната политика на Европейския съюз и действията на СВД са катастрофално лоши. Няма да навлизам в подробности, но по отношение на износа на оръжие, Нещата действително са ужасяващи. В Африка също, е, в източна Европа съседите ни показват вече нежелание да се свързват с Европейския съюз. Става ясно на къде ни води тази политика. Господин Солафранка, е, ще ви напомня какво каза и господин Баросо политиката на Европейския съюз е в интерес на Европейския съюз, а не в интерес на гражданите, на народа, на нашите съседи. По отношение на Иран, вчера имаше една статия в списание Шпигел Индустрията и то военната, уръжената индустрия вече потърква доволно ръце и си казва, да, да, ето сега от тук ще потекат много нови поръчки за нови доставки и така нататък. Пак ще спечелим. Ето, вие казахте, че държавите членки А, е, за сега не желаят да съобщават е, е, окончателни решения, а решенията ще започнат след изборите. Защо? Защото ще бъдат неприятни, нелицеприятни ще бъдат тези решения. Те няма да привлекат гражданите и затова ги оставяме да почакат след изборите. В Бундестага, в ФРГ, се говореше за Либия имаше едно, е, една е, резолюция е, на Бундестага по този въпрос. във връзка с а, някакви действия на а, границата с Либия във връзка с наблюдението и контрола на границите и същевременно се оказа, че е, първоисточника всъщност е някакъв секретен документ. Е, защо трябва да бъде секретно всичко това? Защо е поверителна информация? На 19 ноември е имало някакви военни действия срещу а, иммигранти от Либия и от други африкански страни. Е, защо се правят, а, защо са всичките тия потайности, защо всичко това е поверително, защо изобщо се действа с военна сила срещу иммигрантите. Много ми е интересно какво ще стане на съвета на отбраната през декември наистина Well, thank you, thank you very much, Chair, and thank you to, to, to all the colleagues. Um... Господин Саливан, благодаря, господин председател, благодаря на всички колеги. Е, има ли други изказвания? Може би е, е, избързах. Не, не. Вие имате думата. Ние Съзнаваме колко важна за нас е подкрепата на Европейския парламент. Господин Сола Франка вече спомена редица примери за тази подкрепа по отношение на административните въпроси, организационните въпроси, но на първо място ще поставя политическата подкрепа. Да, Старшите е, експерти имат възможност да участват в е, редица заседания и на вашата комисия, и на други комисии. Нещо, което за нас е изключително важно. Говорейки за а, ползата и за напредъка, а, постигнат по отношение на СВД, ще подчертая, че а, е, първоначално а, имахме много трудности. Естествено, а, първоначалният период а, бе сложен. А, имаше служители, които се прехвърлиха от едни институти в СВД. А, е, имаше доста е, неясноци в началото и всички служители на СВД трябваше да работят много усилено, много интенсивно през последните няколко години, докато нещата си тръгнат е, и дойдат на мястото си. Естествено, е, междувременно вече можем да кажем, че е, имаме една действително е, професионално работеща дипломатическа служба. Ние продължаваме да работим. Политическите взаимоотношения, а и отношенията ни с останалите части на света бележат е, в общи линии напредък. Аз е, си мисля, че едва ли има по-малко военизирана структура от СВД, като изключим това, че е, ние действително имаме една част, която е свързана с военни части, но това е част от нашия ресор. Ние трябва да предотвратяваме е, кризи. И е, затова се налага е, да поддържаме и такива части и такъв състав ние трябва да оказваме хуманитарна помощ. А хуманитарна помощ много често има именно в райони, в които има кризи, включително и политически кризи и битки. Така че 7000 е, е, души участват в граждански и военни мисии е, в света. Именно по линия на СВД. Защото всъщност целите, които преследваме, са по-скоро свързани с опазване на човешкия живот. Това са мироопазващи мисии ние е, на практика обединяваме е, всички тези елементи, е, които са характерни и за ценностната система на Европейския съюз. Ние защитаваме правата на човека, защитаваме живота на хората, предотвратяваме кризи, действаме мироопазващо Сътрудничим си и по отношение на помощта за развитие, в, естествено в тясно взаимодействие с колегите от комисията. Сирия един от регионите, в които ние не сме в състояние да направим необходимото по отношение на хуманитарната катастрофа там, за да я предотвратим или най-малкото да ограничим размерите и. Но всичко това действително е един много е, съгласуван и е, всеобхватен подход, е, който цели едно единствено нещо е, укрепване на стабилността, е, опазване на мира. Е, сътрудничеството с държавите членки, е, господин Тенок, е, да. Е, Погледнете ситуацията в Йемен по добре известни причини ние се наложи да кажем да закрием мисията. Испанският дипломат е, който работеше е, по линия на СВД е, там, на практика трябваше да се изтегли от там, но да, добре. Е, действително, е, първоначално инвестициите бяха по-големи, отваряне, затваряне на офиса и така нататък. Е, всичко това естествено е свързано с разходи, но в крайна сметка ние спестихме средства, след като преценихме, че мисията там не е абсолютно необходима. В делегациите, естествено, нашите служители имат офиси, имат компютри и така нататък но ще има някакво съгласуване, ще се постигне решение, ще се постигне и съвместно решение с държавите членки в случаите, в които е необходимо, естествено, да защитим нашите ценности. Нека да покажем на европейските граждани каква е ползата от СВД и какво предлага системата. Не става дума единствено за безцелно разширяване на капацитета и нещата не изглеждат така, нали? Всеки, който хлопа на вратата на Европейския съюз да получава помощ. Да. Добре, е, когато говорим за е, състава е, и служителите, има различни е, служители. Разбира се, статутът е, на хората е различен. Някои са е, постоянни служители, други са временно назначени, някои са национални експерти за временно време и така нататък. Но аз е, лично е, гледам на всички тях като на хора посветили се на тази кауза е, а не е, ги деля в зависимост от статута и от степента, която вземат в иерархията или срока на договора. В никакъв случай не смятам, че някой, който е временно назначен, да кажем, не е достатъчно посветен на европейската кауза или е, че друг, който е на е, по-дълготраен е, договор, непременно пък е много свързан с европейските ценности и задачи и цели. Естествено, че е важно ние да имаме експерти, които да работят за дълъг период от време за нас, да имаме собствен капацитет. Но също времено, когато от националните държави получаваме попълнения, Става дума за хора, които действително са с богат опит. Те допринасят за своето ноу-хау, със своя експертен потенциал за обогатяването на нашата служба и по този начин ние действително можем да обхванем цялото външно измерение – Сътрудничеството а, с комисията е много, много добро а, в общи линии. От време на време има някакво разминаване, някакво търкане по някакъв въпрос, но като цяло а, ние работим чудесно и работим заедно а, по външното измерение. Що се отнася до организацията? ми се струва, че след 30 години работа в институциите на Европейския съюз, трудно бих могъл да кажа, че някаква организация действително е перфектна. Непрекъснато установяваш, че нещо трябва да се подобри, че някъде има слабости и е, подобряването на организацията е един непрекъснат процес, една непрекъсната реформа стремежа към нещо по-добро. Естествено, че е, в крайна сметка и става дума за политически избор. От е, уважение към е, резултатите от изборите за Европейски парламент, от избора на новата комисия, на новия състав на комисията и на новия върховен представител, ми се струва, че е, трябва да се забавят е, окончателните решения. Не става дума за страхове, но същевременно е, независимо от е, е уважението и е, като основна причина за изчакването, е, ми се струва, че не бива да се бавим с диалога и с обсъждането на всичко това, което трябва да се направи. Така че трябва да търсим баланс между окончателните решения и отговори на въпросите, които очевидно ще трябва да изчакаме още няколко месеца или година и началото на разговорите. Нашите делегации вършат е, добра работа и аз се надявам, че парламентът ще се съгласи с мен. Е, вие самите имате преки впечатления от е, посещенията на много делегации за това как работят нашите делегации на място. Откриваме нови служби, нови офиси, е, в Техеран и на други места. Е, но в някои случаи, когато закриваме една делегация, е, а отваряме нова, е, не може да се каже, че го правим единствено по бюджетни съображения и за да економисаме средства. Действително, закриването понякога струва много повече, отколкото откриването на нов офис. Но дипломацията е солиден разход като цяло, когато искаш да си представен на колкото е възможно повече места в света или поне на ключовите места в света, естествено трябва да знаеш, че това струва пари. Това отнема част от бюджета. При всички положения ние би трябвало да продължим, според мен, да поддържаме нашите делегации в е, съществените, ключовите за нас е, е, страни в тази света. И така, господин председател, ще приключа с тези думи. Надявам се, че ще имаме възможност и през следващите месеци да разговаряме отново и да обсъждаме тези въпроси. Благодаря много за интересната дискусия. Благодаря първоначално за поканата Искам да ви осигуря, че притежаваме капацитета и потенциална да организираме една добра външна дейност, е, една добра дипломация за Европейския съюз в света. ЕСВД действително притежава огромен потенциал и този потенциал ще става все по-видим през следващите месеци и години. Това ще бъде от голяма полза за Европейския съюз, защото едва ли ще има по-важен въпрос за 21 век за нас тук в Европа от ролята, от значението на Европа в света. Благодаря ви. Роберто? Роберто. I think I have not much to add. It was been an interesting debate. Не знам дали имам нещо да добавя към толкова интересния дебат. Важното е, че имаме съгласие по множество въпроси. Освен това, разбираме, че в средносрочен и дългосрочен план ще трябва да се стигне до необходимия баланс, да има приемственост и използване на вече натрупаните трупаните експертни знания, не непременно да имаме нови назначения, но ще трябва да помислим и е, да разгледаме нещата в подробности. Самият аз имах много интересни преживявания като главен наблюдател в Косово. Знам каква е реалността. Съгласен съм с това, което казвате, че за вас не би трябвало да има разлика между националните дипломати и служителите, но все пак от гледна точка на ангажираността ние искаме да се гарантира приемственост между хората в СВД, а не да се влага някакъв ресурс и след това никой да не продължава постигнатото. Това е, не знам дали има какво повече да добавя и дали Марио иска да каже заключителните думи. Много ви благодаря. Ще продължим работата си, ще направим оценка и ще решим дали са необходими допълнителни стъпки и инициативи. Да се надяваме, че ще успеем да направим някаква следваща крачка в рамките на този период. Много ви благодаря, Дейвид. Надявам се, че прекарахте интересен следобед в Европейския парламент. Ще започнем веднага работа по следващата точка с американските ни гости. So, ladies and gentlemen, please take your seat. Уважаеми дами и господа, моля заемете местата си. Преминаваме към 16-та точка в дневния си ред. Размяна на мнения с нашите приятели от делегацията на Конгреса на САЩ, водена от сенатор Мърфи председател на подкомисията по европейски въпроси към Сената и конгресмена Палард. Ще разговаряме. Конгресмена Грегори Микс е сред нас от Нью Йорк. Той е член на Комисията по външни работи в Камерата на представителите. Мисля, че Посещението идва съвсем на време. Знаете, че нашата комисия през последните седмици, заедно с комисията Либе, обсъждаме непрекъснато това, което се случва, работата на Агенцията за национална сигурност на САЩ и случаите на масово проследяване. Струва ми се, че е важно да възстановим своето доверие, защото е необходимо да си сътрудничим в борбата с тероризма и от економическа, и от политическа гледна точка е съществено това да можем да преговаряме успешно. Струва ми се следователно, че въпросите, които ще обсъдим днес, ще ни помогнат в това отношение. Първо трябва да говорим за сътрудничеството между разузнавателните служби в борбата с тероризма. На второ място. Към кого трябва да са насочени усилията? Не може да се шпионират всички. На трето място. Как да защитим правото на личен живот на своите граждани? Знаете, че имаме общото споразумение за защита на личните данни. Госпожа Рединг посети Вашингтон във връзка с това споразумение мината седмица. Имаме и споразумението Сейф Harbor – както и сътрудничеството в рамките на Легис или законодателното сътрудничество. Бях в Вашингтон преди 3-4 седмици, това беше делегация на АФЕД и се убедих, че в САЩ също се води дебат. И в Сената, и в Конгреса Понякога се казва, ето там лошите момчета в САЩ, те правят лоши неща. Но САЩ е различно от Русия, именно защото в САЩ се води дебат. И за нас приятелите ни в Конгреса на САЩ са истински приятели – така или иначе на парламентарно ниво ще трябва да работим заедно, за да защитим неприкосновеността на личния живот. И в това няма нищо ново. Парламентите винаги са носили отговорност да стигнат до конкретен резултат в това отношение. Знам, че е рано още, но поне виждаме волята да се водят разговори и да се обсъждат тези въпроси, така че от друга страна търговското споразумение да не бъде спряно. Това е смисъла и на вашето посещение тук. Обръщам се към вас като наши гости. Знам, че вие вече сте разговаряли с комисията Либе, с търговската комисия и се надявам, че ще ни помогнете и на нас. Струва ми се, че въпросът за защитата на данните би трябвало да намери своето решение до пролетта. Но не бива да го смесваме с последния кръг на преговори по споразумението за трансатлантическо сътрудничество и инвестиции. Благодаря ви, сенатор Препс, вие ще вземете думата първи. Благодаря ви, господин Брок. Благодаря и на членовете на вашата комисия за това, че ни дават възможността да ви посетим и да обменим мнения. Ние представляваме всъщност една делегация, която е единствена по рода си, тъй като пътуваме до Европа, бяхме в Берлин, сега сме в Брюксел, след това ще се върнем от дома за Деня на благодарността. Малка делегация, тъй като принципно това е вакансионната седмица, но ние представляваме и Конгреса, и Сената, както знаете, и демократите, и републиканците като имаме водещи позиции по трансатлантическото партньорство. Аз завеждам под комисията по европейските въпроси, а моят колега преди заемаше тази комисия в Камерата на представителите. Колегата Балърт също е добре познат, защото той оглавяваше трансатлантическия диалог. Всички ние подкрепяме категорично от трансатлантическите отношения. Искахме да присъстваме тук, за да можем да поясним, че всъщност представляваме голяма група от сенатори и конгресмени, които са готови да направят необходимото, за да се възстанови доверието в нашите отношения. Всъщност, Наистина нашето посещение е резултат от посещението на вашите колеги преди няколко седмици в Вашингтон. Решихме, че трябва и ние от своя страна да ви посетим, защото отношенията за нас са важни. Давам си сметка, разбира се, че делата са по-важни от думите. Както посочи и председателят, дебатът, който водите по защитата на неприкосновеността на личния живот и наблюдението от друга страна, това е дебат, който ни е познат в СЕНС, защото ние имаме споделени ценности. В крайна сметка и ние искаме да защитим гражданите си от възможните вреди. Това е и причината да извършваме наблюдение. Искаме да се защитим от възможни нападения. Споделяме обаче и ценността неприкосновеност на личния живот. Би трябвало на гражданите да е спестена неуместната намеса. И въпросът е как да стигнем до правилния баланс. Случилото се шокира европейците, но трябва да ви кажа, че то шокира и американците, защото в Американския конгрес имаме много стрикна система за контрол – но същевременно има само подбрани членове в комисията, които получават информация и не винаги ни я предоставят. Това, което излезе през последните няколко месеца, ни накара да започнем дебат в САЩ за нещо, което като чили вече е стигнал до твърде големи размери през последните 10 години. Гражданите ни изискват нови гаранции, нова защита. Ние не можем да гарантираме, че всички предложения ще се превърнат в ново законодателство, но това, което можем да кажем е, че със сигурност промени ще има. Същевременно президентът ни също се заел сериозно с промените, прави се преглед. На някои тези промени може да се струват повърхностни, но аз съм сигурен, че те ще бъдат много задълбочени, независимо дали говорим за военни действия, скрити действия, така или иначе нашият президент има предвид много съществени промени. И накрая, господин председател, виждаме добри възможности за двустранни отношения между САЩ и Европейския съюз. Наистина разговаряхме и с парламентаристи тук, и с представители на комисията. И ясно е, че при търговските отношения също трябва да балансираме с защитата на личните данни. Но какъвто и да е пътят за възстановяването на доверието, ние със сигурност искахме да дойдем при вас днес и да обясним, че сме заложили много в тези отношения – и че бихме искали да обменяме мнения, за да намерим новия път напред. Господин председател, с ваше позволение ще дам думата на господин Диас Балард. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям това, което каза председателят на нашата делегация току-що. Но трябва да повторя нещо. Все пак ние сме вложили много в тези отношения. Едва ли трябва да казвам на депутатите от Европейския парламент, че демокрацията е предизвикателство и че демокрацията е несъвършена. Нашите отношения това не е първата ни среща, няма да е последната. Е, и не за пръв път има търкания между нас. Знаете, че най-добрата гаранция за свободата, за сигурността, за демокрацията и правата на човека и върховенството на закона е свързана с здравината на трансатлантическите отношения. Както каза сенатора току-що, дебатът, безпокойствата, които усещаме тук в Европа, са същите, каквито се изпитват и в САЩ. Това са същите теми, които се дебатират и в Конгреса и Сената на САЩ. Това също е свързано с несъвършенството на демокрацията. Президентът осъществява много сериозен преглед на положението в момента. Ако този преглед доведе не доведе до сериозни резултати, въпреки че считам, че ще доведе до такива. Президента ще бъде подложен на силен натиск и от двете партии, както в Конгреса, така и в Сената. Ние гледаме на този въпрос много сериозно. Зная, че администрацията също е сериозно обезпокоена. Конгресът гледа, гледа сериозно на а, този въпрос. Но целта на нашето посещение тук е да изразим отново колко важни са за нас тези отношения, колкото по-силно са те, толкова по-силна е гаранцията за правата на човека, за сигурността, за върховенството на закона. Ние трябва да продължим да укрепваме тези отношения. Благодаря ви, господин председателю, за това, че ни поканихте в вашата комисия за да разговаряме с колеги депутати. Конгресмен Микс. Аз ще бъда също кратък. Благодаря ви, господин председателю. Аз искам да повторя посланието, че унези от нас в САЩ, в Конгреса, както и гражданите на САЩ, разбираме важността на тези отношения. Ние разбираме също и колко ценно е доверието и знаем, че трябва да коригираме това, което се случи, за да възстановим доверието Това е доверие, което Нашите страни от двете страни на Атлантическия океан Ан споделят. Ние ще изслушаме и вашите послания. Ние също искаме да кажем, че искаме да гарантираме безопасността на нашите граждани, но не можем да гарантираме демокрацията без вас в е, века на новите технологии, на социалните медии, на интернета, ние трябва заедно да решим. САЩ не могат да го направят сами, нито пък европейските страни могат да го направят е, сами. Затова заедно трябва да решим как да е, процедираме. И това е посланието, което искаме да отправяме, че тези отношения са важни това, което доведе до нарушаване на доверието, е нещо, на което американците гледат изключително сериозно. Ние, като правителство, като а, народ, гледаме сериозно на този въпрос, защото споделяме общи ценности демокрация, свобода, и гарантиране на неприкосновеността на личния живот, като същевременно държим и на сигурността. Ние сме тук, за да ви изслушаме, да отговорим на въпроси, които бихте могли да имате и да подчертаем колко държим на здравината на нашите отношения, които трябва да продължат. Господин Салафранка. Аз ще говоря на испански. От е, името Европейската народна партия искам да приветствам сенатор Мъф, Мърфи и конгресмените Микс и Диас Паларт, които са наши добри е, познати и приятели. Гледаме на вашето посещение като доказателство, че вие уважавате този парламент, Посланието ми ще е кратко и то ще съответства на това, което беше казано на срещата на докладчиците в Сянка тази сутрин. Мнозина от нас а, вярваме, че трансатлантическите отношения е част а, от а, ДНК-то на Европейския съюз а, и не искаме да се нарушава. Знаете, че в резултат на подслушването няколко депутати от Европейския парламент искаха да бъдат временно прекратени преговорите, включително и преговорите по споразумението за регистрационните данни на пътниците. Подготвя се политическо изявление по този въпрос. Вашето посещение тук идва в много подходящ момент. И се надявам, че ще можем да възстановим равновесието и да преодолеем случилото се. Госпожа Лопес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на сенатора и на конгресмените за тяхното посещение, за това, че са тук в толкова важен за нас момент. Разкритията на господин Сноуден подкопаха доверието, което съществува между нас и правителството на САЩ и бизнеса в САЩ, но дори преди това имаше някои безпокойства, свързани с споразуменията за регистрационните данни на пътниците и споразумението SWIFT. В Комисията по гражданските свободи на Европейския парламент и по време на нашето посещение нямахме възможност да говорим с представители на Конгреса. Имаше трудности да разберем разликата между нашите конституции и каква роля се отделя на опазването на личния живот. Мисля, че нашите подходи към борбата срещу тероризма е различна. Ние в Испания сме страдали много от терористични атаки. Имаме съответни закони за недопускане на престъпления и на тероризъм, но това не означава, че трябва да загърваме други ценности. Не може да имаме системи на масово наблюдение, които не са подложени на контрол съгласно нашите правни системи, поради което за нас е важно да има контрол от страна на правителството. Правителството трябва да уважава начина по който разглеждаме нашите ценности. Въпросът за Конституцията е много важна и се надявам, че ще можем да възстановим скоро време доверието. Сега давам думата на баронеса Латфорд. I'll try, Chairman. Um... Благодаря. За нас наистина е голямо удоволствие да разговаряме с представители на Сената и Конгреса. Ние се познаваме с някои от вас много добре и сме работили заедно добре именно по въпроси свързани с защитата на данните и правните аспекти на споразумението. Ние се нуждаем действително от е, от една по-широка рамка, в която бихме могли да е, включим Естествено и спецификата на разузнавателната дейност и защитата на личната сфера. Може би не по едни и същи канали и по един и същи път ще защитим и двете сфери, за които говоря и които са важни, но когато говорим за нарушено доверие, трябва да кажем, че действително се чуват гласове, които казват, че трябва да се прекрати е, споразумението за регистрационните данни на пътниците или да се спре е, преговорите по е, трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Да, има неща, които действително пречат, които ни тревожат. И въпросът, който трябва да решим е как от една страна да е, решим е, въпросите свързани с нашите търговски взаимоотношения с инвестиционното и търговското е, партньорство и същевременно, е, макар и е, като отделна тема, да защитим надежно правата е, на гражданите, тяхното право на личен живот, неприкосновеност на личната сфера. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски, казва госпожа Хирш. Аз съм от Германия и съм член на делегацията за САЩ. Много се радвам, че днес посрещаме вас тук, след като вчера вие сте били в Берлин и сте водили разговор в е, германската столица. Естествено, е, отношенията е, с САЩ са изключително важна тема за Германия. Няма нужда да ви кажа, звън колко емоции имаше през последните месеци след разкритията на господин Сноудън. Разговаряла съм с много млади хора, които са много активни в Фейсбук и Твитър. И е, колко големи са техните страхове и колебанията им в момента. Е, ще ме е, разследват ли непрекъснато, ще бъда ли непрекъснато под наблюдение, ако пътувам в САЩ и така нататък. Това са въпросите, които непрекъснато текат е, във Фейсбук е, е, и изобщо в интернет. Много се радвам, че сте тук и можем да намерим някакъв е, приемлив и за двете страни път за действително надежна защита на данните, защото те са от огромно значение, както и за бъдещите ни планове за споразумение, така и за гражданите на Европейския съюз. Господин Танък, е, е, Добър ден, господа. Аз съм от е, групата на европейските консерватори и реформатори. За нас взаимоотношенията с Съединените Американски щати са един от приоритетите но не само САЩ, Мексико, Колумбия, Бразилия и Канада, естествено, като част от това, което ние разбираме под трансатлантическо партньорство. Ние смятаме, че то трябва да бъде много по-всеобхватно, отколкото може би го разбираме към момента. Естествено, това е, обхваща определени задължения за всички страни. Тъй като днес точно обсъждахме темата за напредъка на Черна гора, аз съм докладчик е, за Черна гора е, от страна на парламента, говорихме и за това как Черна гора ще се включи не само в семейството на европейските държави, на държавите членки на Европейския съюз след време, но може би и в трансатлантическия пакт и в именно това, което разбираме под трансатлантическо партньорство в широкия смисъл на думата. Е, тревожат ни естествено и взаимоотношенията с е, Азия, е, проблемите в, между Япония и Китай, някои от проблемите в Африка, но мисля, че там нашите разбирания не са твърде различни. Но що се отнася до наблюденията на а, Националната агенция за сигурност тук в Европа, да, действително смятам, че са необходими разяснения, защото бяха надхвърлени някои граници. Колегата... Колегата Ангоракис има думата. Аз съм от Комунистическата партия на Гърция, е, господа. Трябва да ви кажа, че всички, които сме тук в залата, смятат, че случилото се е действително политическо е, събитие, политически процес, е, защото е, мерките по наблюдението и е, проследяването е, обхващат не само политически процеси, но те обхващат наблюдение и проследяване на граждани в партньорски страни на всички равнища. Нямам усещането, че американското правителство се отнася положително към стореното от господин Сноуден. Напротив, повечето от американските граждани, не само властите в САЩ, смятат, че това е предател и настояват той да бъде преследван и тук в Европа или в момента, в който се появи на територията на нашите държави, да бъде екстрадиран. Та това са капиталистически правителства от двете страни на е, Атлантика, които очевидно не зачитат правата на човека. И освен това, още нещо, което е много важно за много европейски граждани, ембаркото е, над Куба. Много от кубинските граждани всъщност са арестувани, те са изолирани, а, а други пък е, е живеят в затворите е, в САЩ или в американски затвори. Хаскер Петринг. Благодаря, господин председател. Е, взимам думата, за да кажа как мисли човек като мен, е, един християн-демократ, който от 35 години работи тук в е, Европейския парламент. Години наред бях председател на политическата група на НП. Аз съм разочарован. Аз съм ужасен от е, е, поведението на е, САЩ и то на разузнавателните служби на САЩ, естествено, не на всички в САЩ. Разочарован и ужасен съм и от това, което се случва в Гуантанамо. Хората са затворени, независимо от това, че е, всъщност няма сериозни повдигнати е, обвинения в рамките на съдебно производство срещу тях. Това е действително е, нещо, което не може да се е, толерира. Направете нещо е, за освобождаването на хората в е, Гуантанамо. Направете нещо, за да овладеете разузнавателните служби във вашата е, чудесна държава. Защото ако не го направите просто, държавата е, ще върви все надолу и надолу и нещо в този свят няма вече да е наред. А точно това не бива да се случва. И в този смисъл е, наистина не съм чак толкова далеч противоречат казаното от колегата Йорков. Uh, Благодаря ви. Сенатор Мърфи, господин Арлачи, говори. Оценявам високо вашия първоначален въпрос. Какво ще е необходимо, за да се възстанови доверието? Ще ви дам и два простички отговора от европейска гледна точка. Първо, откажете се от използването повсеместно на техниката за проследяване. Това не е демократично и не помага на борбата с тероризма. На второ място, получете се от европейския опит в борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Ние сме имали по-големи проблеми от вашите, що се отнася до тероризма и се справихме с тях в Европа без да погазваме гражданските свободи, без да прибягваме към бързо правосъдие. И именно за това в Европа сега няма основни заплахи. Като трябва да ви кажа, че ние се борихме по същия начин и с организираната престъпност, която беше много по-голяма заплаха от тероризма до някъде. Но Имахме процесите в Италия, имахме известни успехи. Така че успяхме на европейския континент и то знаем, че показателите ни са различни, но се надяваме, че ако се поправите, ще ни бъдете приятели в бъдеще. Благодаря ви, господин Касик. Благодаря ви. Почитаеми наши гости, благодаря ви за вашето гостоприемство в Вашингтон. Наистина е важно сега три седмици по-късно да можем да ви посрещнем тук. Необходимо е да има по-ефективен и ясен контрол върху разузнаването. Това е общо предизвикателство и за вас, и за нас – предизвикателство и за националните парламенти в държавите членки. Искам да кажа нещо за бъдещите усилия, обаче търговското и инвестиционно партньорство е много важно, но не знам дали се разбира важността му от двете страни на Атлантика. То е важно за нашата конкурентоспособност, растежа на економиката ни и се надявам, че вие ще разпространите това послание, когато се върнете. Накрая, споменахте колко е важна стабилността в Европа. Ние говорихме за Черна гора, за разширяването. Разширяването дава стабилност на Западните Балкани. Сега е момента, като се има предвид случилото се в Украина, което не е положително. Това трябва да е примера за европейския континент. Благодаря. Госпожа Кромберг, благодаря ви, че сте в Европейския парламент. Хубаво е, че имаме споделени ценности. Въпросът е дали приоритетите ни са еднакви. В Вашингтон разбрах, че за вас приоритетът е сигурността, а за европейците е правото на личен живот. Как ще коментирате тези разлики? Смятате ли, че имаме обща основа за взаимно разбирателство? На второ място би трябвало държави с сходни разбирания да не се шпионират взаимно. Chairman, thank you very much indeed. Welcome to our friends. Господин председател, аз не бих искал да променям темата. Кога Конгресът и Сенатът на САЩ ще определи своя подход към Израел и Палестина. Вие били ли сте в Палестина лично, за да видите какво се случва там? Danke, Äh, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Die Gespräche. Господин Пиркер. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господа. Э, разговорите, които проведохме в э, Вашингтон, бяха э, в дух на откровеност и конструктивност и аз бих поздравил тази тенденция на редовни периодични контакти е, между е, парламентите на Европейския съюз и на САЩ. Сигурен съм, че има много е, общи въпроси, общи проблеми. Пример за това е именно борбата срещу тероризма. Постигнахме вече и резултати в това отношение, но ето, че се получават и нежелани резултати, неочаквани резултати, имам предвид проследяването, това тотално проследяване и контролиране, както се оказа, в резултат на някои разкрития, практикувано от Националната агенция за сигурност на САЩ. Как ще възстановим доверието, което очевидно е силно разклатено? Как ще е, възстановим и доброто сътрудничество между е, разузнавателните служби, е, след като едната страна очевидно не спазва очертаните граници. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на представителите на Сената и Конгреса. Знам, че тяхното присъствие е част от трансатлантическия диалог. Именно за това възниква отговорността да се обясни какви трябва да са следващите конкретни стъпки за нас като законодатели. Добре е също така вие да ни обясните какво се прави в Американския конгрес и Сенат, за да има противодействие срещу тези крайности. Какво се прави, за да се обоздаят някои от тези секретни служби, защото аз съм от източна Германия. На мен са ми много добре познати тези практики и знам колко разрушителни са те за демокрацията този вид история не е част от нашите ценности. Благодаря. Господин Келам, благодаря ви. Господин председател, обръщам се и към нашите гости. Благодаря ви за вашето присъствие и сътрудничество. Изправени сме пред общото предизвикателство на сигурността и не можем да работим по-отделно но тук трябва да се опрем на доверието, а доверието беше нарушено. Това е проблемът. Би трябвало да има равно третиране, когато се дават гаранции за опазването на неприкосновеността на личния живот на американските и на европейските граждани. Същевременно би трябвало да има такива гаранции. А що се отнася до преговорите за свободна търговия между ЕС и САЩ, те трябва да продължат напред. Имаме исторически шанс и трябва да го използваме. Съгласен съм, че и споразумението SWIFT не трябва да се преустановява. Господин Моланон, благодаря ви. Ние се срещнахме във Вашингтон само преди няколко седмици. Тогава говорихме за трансатлантическите отношения и свързаните с тях ценности. Въпросът ми към вас е следния. Знаем, че президентът Обама разпореди проверка. Какви мислите, че ще бъдат резултатите? Трансатлантическото партньорство е много важно и за това трябва да имаме положителни символи, като срещата на върха. Знаете, че след президентството на господин Клинтън ние сме имали срещи и с други президенти, но все още не с президента Обама. Смятате ли, че и Вашингтон има нужда от такива положителни символи? Още веднъж благодаря ви за коментарите, както и за изразените безпокойства. Ще се опитам да отговоря на няколко от поставените въпроси, а колегите на останалите. Първо, нека си дадем сметка, че говорим за два отделни въпроса – от една страна политическото шпиониране, и тук не искам да говоря от името на другите членове на делегацията ни, но ми се струва, че наистина прекрачихме чертата. Преди да дойдем тук, бяхме в Германия, точно защото си даваме сметка, че е подронено доверието. Надявам се, че един от резултатите на президентската проверка ще бъде именно съществена промяна в начина на политическото проследяване. Очевидно е, че не са били достатъчно добре балансирани ползите и целите. Освен това, имаме предвид и събирането на метаданни, което е направено в сътрудничество с вашите разузнавателни служби. И може би това е един разговор, който трябва да се обсъди на двустранно ниво защото ако е прекрачена чертата, то това означава, че трябва да има по-добри процедури, както от страна на разузнавателните служби на САЩ, така и тези на държавите членки. И това е един друг вид проект, но би трябвало да се разработи двустранно. На второ място оценявам коментарите на тези, които казаха, че не би трябвало да обвързваме споразумението SWIFT и други споразумения за данни с изхода от този дебат. На мен не ми се струва, че е необходимо допълнително послание към гражданите на САЩ. Затова и не е необходимо да се преустановява работата по тези споразумения. Нашите намерения са почтени в това отношение. Ние ще работим по бъдещите споразумения. На трето място. Всички ние сме резултат от колективния опит. Аз не съм съгласен с това, което вие казвате, че в Европа тероризмът вече не е заплаха, защото ние се научихме от последните 10 години. Знаем, че хиляди американци загинаха в резултат на тероризма и това трябва да се предотврати. Наистина, нашите разузнавателни служби се разраснаха неимоверно и сега може би трябва малко да ги постесним, но ние сме се водили от опита си през последните 10 години. И сега си даваме сметка. Така или иначе, ние също имаме традиция на зачитане на гражданските свободи Уверявам ви, че водим много сериозни дискусии. Някои от тях засягат изменения за разкриване на информация от страна на компаниите. Е, информация, която е много по-сериозна от тази представена от двамата сенатори и метаданите. времено се твърди, че именно събирането на данни е позволило да се предотвратят повече от 15 атентата. Накрая, и ние искаме нашата страна да е сигурна и вие искате вашите държави да имат сигурност. Опитваме се да си начертаем стратегията. От една страна можем да се борим с терористите по целия свят, да се опитваме да ги разкриваме където и да са. От друга страна можем да решим да се борим с причините, които позволяват толкова лесно да се набират терористи. И Всъщност, тук ще ни трябват да ни дългосрочни усилия за защита на нашите граждани от тероризма. Но също трябва да говорим и за защитата на гражданските свободи. Ясно е, че разузнаването не е достатъчно, за да ни предпази. Трябва просто да се насочим срещу причините, които карат някои да се организират групово срещу нас. И мисля, че тук Американския конгрес и Сена трябва да се включат сериозно. Конгресмен Диас Баларта. Благодаря, господин председател. Относно разликата между отношението между сигурността и неприкосновеността на личния живот, и позициите на САЩ и Европа. Ние се опитваме да намерим нужния баланс. Личен живот без сигурност няма да ни доведат до нищо, както и обратното. Затова ние се опитваме да намерим верния баланс, като отчитаме реалностите и опита, който сме натрупани до момента. Мисля, че все още е спомена от а, атентатите от 11 септември са свежи в а, нашата памет. И считам, че няма особени разлики между нас, че трябва да се намери най-добрият баланс. Споделям казаното от мнозина от вас, както и от председателя на нашата делегация, за SWIFT и TTIP споразуменията. Това са споразумения, които са важни за САЩ, но са също толкова важни и за Европа. Те са дори още по- важни, ако вярвате в свободата, в правата на човека, в демокрацията по света. Затова трябва да държим сметка за по-широката перспектива. Действително, доверието беше засегнато. Ние сме тук, е, защото разбираме, че е имало такова подкопаване на доверието. Възстановяването на доверието е, изисква да познавате кои са вашите приятели, да знаете кои са и вашите врагове и съответно да се държите спрямо тях е, подобаващо. Искам да се върна наказаното от господин Милан Монс за неговото конкретно предложение за провеждане на среща на върха. Това е интересно предложение и аз със сигурност ще го представя пред моите колеги. Благодаря ви. Бяха направени и други коментари. Не искам да злоупотребявам обаче с времето и за това на последно място бих искал да кажа, ще завърша с това, с което започнах, че демокрацията е несъвършена, но разликата при демокрацията е, че можем да коригираме нещата. Някои искат да се обсъди и въпроса за това дали има и демокрации, които нарушават правата на човека. Да, има такива. Несъвършенствата е на демокрацията в свободните страни не могат да се сравняват с утопията в комунистически Китай, Виетнам или Северна Корея. Отговорът, разбира се, е не. Благодаря ви за приятелските чувства, благодаря ви за поканата да бъдем ваши гости в Комисията по външни работи. Конгресмен Микс. Благодаря, господин председател. Конгресмен Диас Балард каза част от нещата, които исках аз да спомена за демокрацията. Демокрацията е, е една от най-несъвършените форми на управление, които някога са измислени, но е най-добрата форма на управление, което познавам. И слушайки изказалите се днес, виждам, че демокрацията е в действие защото изслушах различни идеи, различни мнения в една комисия, в която сте свободни да говорите за тези различни идеи, които споделяте. И сигурно има случаи, когато ние не сме тук, когато дебатите са много разгорещени и се изразяват най-разнообразни позиции. Казвам го, защото искам да отговоря на един от въпросите, който беше поставен. Кога Съединените щати направят нещо? Кога Конгресът ще направи нещо? Искам да ви кажа, че ние също държим сметка за доброто прилагане на демокрацията и разликите на, в мненията. Така че ще им е необходимо известно време. Имаме различни закони. Хората в САЩ бяха засегнати от действията на Националната служба Агенция за сигурност, но трябва да видим какво да се направи и по какъв начин. В САЩ този въпрос не е въпрос на отделните партии. И двете партии имат отношение по въпроса. Има ам, и демократи, и републиканци, които са с много различни виждания, които обаче споделят а, същите мнения по този въпрос. Аз също съм променял мнението си. А, преди бях а, против, за, сега съм против, но това също се случва в условията на демокрация. Сега съм за закона Патриот, преди бях против. И мнението ми се променя според опита и това какво според мен е правилният подход. Това се наблюдава и другаде в Америка. Ние водим такъв дебат не защото ни ние грижа за това, което се е случило и че не ни е грижа за подкопаното доверие между нас. Времето прекарано в Берлин и тук ми показа, че някои считат, че може би в САЩ не смятат, че ги интересуваме в същата степен. Искам да подчертая, че нашите отношения датират отдавна, те са здрави, за да ги нарушаваме. Знаем, че има нарушаване на доверието и трябва да направим всичко, за да се поправи тази ситуация. Ние сме тук днес, в седмица, когато отбелязваме празника на благодарността, защото считаме, че е важно да водим диалог с вас вие сте изключително важни за нас. Ние сме толкова обвързани, че не можем да а, си позволим да бъдем разделени. Така се случва с добрите приятели. Можем да седнем заедно, да се кажем истината в очите, да а, ви слушаме и да ви кажем истината е от наша страна и заедно да видим как можем да постигнем компромис, за да продължим нататък. Ще се определят стандарти на по-високо ниво и това ще стане от нас. Никой друг няма да определи тези високи стандарти. Ние трябва да поставим много по-високи стандарти и да не допускаме тези стандарти да се определят от други го. Председателят, благодаря ви много. Благодаря и на тримата ви за това, че дойдохте, за да проведем това разискване днес, за срещите, които водите тук в Брюксел. Те показват, че има желание, има добра воля от двете страни да се намери решение. Искам да повторя казаното от Грегори Мик току-що че трябва да намерим баланс, да видим къде се доближават нашите позиции. Въпросите, свързани с защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот, са свързани с нашите различни традиции, но граници вече няма. Ние трябва да намерим наднационални решения, тъй като граници на практика няма, затова никой не може сам да гарантира защитата. Предвид на развитието на технологиите, има случаи на киберпрестъпност. Тук имаме колеги, чието страни бяха засегнати и трябва да намерим верния баланс между борбата срещу киберпрестъпленията, срещу тероризма от една страна и защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот от друга. Аз не бих искала да, искал да живея в една из, изцяло а, сигурна държава. Това е нещо в сферата на а, Орвел. Ние ще продължим разговорите Разбирам, че има и други желащи да посетят Европейския парламент. Благодаря ви отново за посещението.